Ушациевка относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси свързани с родителската отговорност и относно международното отвичане на деца. Давам думата на господин Цвевка като докладчик. Przewodnicząca, Много благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. В началото на моето изказване искам да подчертая, че ние работим върху една преработка на едно законодателство, специален режим. Европейският парламент изпълнява чисто консултативна роля – Съветът е, е законодателят. Нашата работа като членове на Европейския парламент беше изпълнена с а, е, много ентусиазъм а, е, и мисля, че бяхме доста ефективни. Така че искам да благодаря на всички участници в процеса, благодаря за доброто предложение за преработка от страна на комисията на регламента Брюксел 2. Благодаря на моите колеги и докладчици в Сянка. Беше удоволствието да се, разбо... да се говори с тях. Въпреки, че предложението на комисията беше вече много добро, парламентът привнесе някои предложения, които да го подобрят допълнително. Дано съветът да приеме нашите предложения. Ще се спра на някои от тях. Относно изслушването на детето. Това е изключително важен елемент от регламента, от наша гледна точка. Когато има спор за родителските, родителската отговорност или а, детето е отвлечено, детето е най-слабата брънка в веригата. Трябва да бъде защитено детето. Не може да се отнасяме към него като с обект. Опитахме се да подчертаем всички елементи, които да могат да защитят позицията на детето. Разбира се, не винаги е възможно да се изслуша детето пред съд, но смятаме, че съдът трябва да обоснове решението си да не изслуша детето. Подчертаваме също, че изслушванията трябва да имат общи стандарти, да отговарят на тях, да бъдат проведени на подходящо място, по възможност извън съда, трябва да бъдат проведени от квалифициран съдия, без натиск от родителите или от трети страни. Предлагаме също така че по въпросите, свързани с родителската отговорност, На първо място, като най-добра альтернатива, трябва да се смята медиацията, посредничеството, а не съдебното дело. По този начин ще се спестят и средства. Друга, друг елемент е настаняването на детето в специализирана институция или приемно семейство след съдебно решение тук ние предлагаме, след като съдът вземе подобно решение, трябва да има възможност детето да остане в семейство в държавата, където се води делото. Особено ако производството е дълго. Ние подкрепяме идеята за отменяне на екзекватурата. Смятаме, че а, тази, а, това премахване се оказа успешно в а, други случаи. Благодаря за вашето внимание. Радвам се да а, а, следя дискусията по този въпрос. Благодаря. Сега давам думата на господин Вармопулс. Госпожо председател, почитаеми депутати, Регламент Брюксел 2А е ключов инструмент за уреждане на правни спорове в областта на семейното право и за осигуряване на закрила на децата. В случая вземаме предвид пропуските при уреждането на родителската отговорност. Проблем, който бе очертан от почитаемите депутати в миналото. Вярвам, че комисията и парламента преследват една и съща цел. Желаем да предотвратим при а, международните двойки децата да се превръщат в заложници на дългосрочни и дълги спорове По различни начини могат да се уредят конфликтите в двойката, включително и като се намали времетраенето на бракоразводното производство. Относно измененията ви, бих искал най-напред да благодаря на докладчика господин Звевка за отличното сътрудничество по това досие. Радвам се, че в доклада се признава, че е съществено важно плавното и бързо връщане към нормалния е, живот за децата. Приветствам мерките, включени в доклада, целящи значително да се намали срока за връщането на децата, отвлечени от един от своите родители. Тези мерки се вписват и в целта на предложенията на комисията. Тези мерки ще доведат на практика до не до там бюрократични загуби на време за родителите и за намаляване на времетраенето на съдебното производство. Децата заслужават да се върнат колкото се може по-бързо до нормален семейен живот. Относно засилването на прилагането на решенията след като те са постановени, това всъщност е друг важен аспект, за да се гарантират правата на децата и техните семейства. Премахването на някои етапи от производството ще направят това възможно. Това ще доведе до спестяване на средства, намаляване на сроковете и същевременно ще даде необходимите гаранции а, за а, правото на защита. Ето защо приветствам подкрепата на Европейския парламент за мерките, които предлагаме в това отношение. По отношение на измененията във връзка с правото на детето да бъде изслушано по време на производството, отбелязвам си искането на Европейския парламент за въвеждането на единни минимални стандарти на равнище ЕС. Европейската комисия ще направи такова предложение. Е, и ще се ориентираме към практическите аспекти на изслушването е, на детето. Внимателно обмислихме тази възможност. Имайки предвид, че сега действащите практики в държавите членки са доста различни в различните държави, Решихме, че бихме действали по-ефективно, ако разчитаме на стандартите, залегнали в Конвенцията на ОНЕ за правата на детето. Конвенция, която се приема от всички държави членки. Надявам се, че а, това ще бъде включено в последната версия на новият инструмент. Както знаете, засилването на правата на а, децата е основен приоритет на комисията. Нашето предложение в това отношение ще гарантира на децата възможност да бъдат изслушани в съдебното производство, което ги засяга. Взаимното признаване на практиките на държавите членки в това отношение – ще доведе до бързо привеждане в изпълнение и свободното движение на съдебни решения в Европейския съюз. С оглед по-голяма ефективност и за да няма дублиране, включихме специални мерки за медиация по искане на парламента. Сега действащата директива за медиацията обхваща конкретен механизъм в този случай и предвижда отпускането на подкрепа на родителите за решаването на а, спора им. Забелязвам, че измененията ви отделят голямо внимание на тясното сътрудничество между компетентните органи на държавите членки. И в това отношение ние сме цяло съгласни с вас. Централните органи са най-близко до родителите и трябва да играят водеща роля при съдействието им с съдебните власти. Ето защо предлаганите от вас изменения – настояват върху тази необходимост от по-ефективно сътрудничество. Благодаря. Мириам Дали. Благодаря. Госпожа Мириам Дали. Благодаря, господин комисар. Благодаря и на докладчика. Това, което обсъждаме днес е на много чувствителен въпрос, който има пряки последици за стотици граждани, по-специално за децата. Важно е децата и, и, и родителите, които а, с, а, да, да, бъдат защитени. Отвличането на децата с е нарушаване на основното право на, право на всяко едно дете, независимо къде живее и какво е то семействата се променят и семейното право се променя. Едно, ед, едно време семейното право беше прерогатива само на държавата членка, днес са необходими и е, трансгранични разпоредби. особено когато имаме случаи на отвеждане или отвличане на дете от един от родители. Е, мерките, които се вземат, трябва да бъдат в, във върховния интерес на детето. За това трябва да да внимаваме да нямат е, погрешно тълкуване на е, правилата и да се спазват решенията на съда. И също така да се избегне е, търсенето на най-благоприятните е, правила и, и производства и да се действа само за интерес на детето, за да може да се осигури наистина е, ефективно съдебна защита на децата в целия Европейски съюз. Господин Спол. Vážená paní předsedající, vážené pane komisaři, dovolte mi, abych... Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар. Благодаря от името на комисията Юри на докладчика господин Цвиевка за неговата работа по този доклад. Искам да уверя всички граждани, че днес обсъждаме важен законодателен акт, който засяга множество семейства. Има 16 милиона семейства от родители с различни националности. За съжаление, има и 140 хиляди развода, от които страдат много деца. По отношение на изпълнението на съдебните решения, в Дания има законодателство от 2005 година насам. Практиката показва, че положението на децата в подобни ситуации може да бъде подобрено. Но не става въпрос само за подобряване на процесуалното право, а и материалното право трябва да бъде подобрено, трябва да се спазва принципа на субсидиарност и да се ограничим върху трансгранични случаи, в които един от родителите се намира в друга юрисдикция. Комисията Юри се надява предложеният законодателен акт да бъде прият в интерес на детето. От името на комисията Юри, а, мога да кажа, че много внимателно а, се занимахме с подробности а, по този законодателен акт. Благодаря на господин Свобода. Сега давам думата на госпожа Гепхарт. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Господин Свобода току-що каза, че много повече семейства са международни тъй като се възползват от свободата на движение в Европейския съюз. За съжаление, много бракове се оказват неуспешни. Аз бях медиатор и съм виждала случаи на деца, които са отвличани от родителите си. Ще ви кажа, че никак не е приятно. Бях много приятно изненадана, когато установих, че Европейската комисия е предложила множество а, усъвършенствания от нашите предложения, които на времето а, ние предложихме. Смятам, че това е положително. Особено радващо е, че се обръща внимание на по-доброто сътрудничество между компетентните органи на различните държави и колкото по-продължително е едно производство, толкова повече страдат децата. Друг аспект е правната сигурност много важно е също така да бъдат изслушани децата. Трябва да прилагаме правата на децата, залегнали в Конвенцията за закрила на детето. Децата трябва да бъдат изслушвани на своя роден език и в защитено пространство, а не в съдебна зала, която може да бъде много плашеща за децата. Трябва да обръщаме внимание и на правилните рамкови условия, за да бъдат те приемливи за децата. Друг аспект, и тук благодаря на господин Цвевка, е въпросът с медиацията. Да, имаме правила в Европейския съюз, те обаче не са достатъчни. Особено когато виждаме, че а, съдилищата не използват всички възможности, с които разполагат. А, например, възможността за а, социално слаби родители да се поемат съдебните разходи. А, тук не се използва достатъчно възможността за извънсъдебно разрешаване. По този начин могат да се спестят пари, производствата могат да бъдат или излишни, или много по-кратки. И това е положително както за родителите, така и за засегнатите деца. Искам да се спра на една последна точка, по която бяхме на различно мнение с господин Цвиевка. Това е а, въпросът за регистрираните партньорства. За мен не е ясно защо децата на а, родители, а, живеещи в регистрирани партньорства, не са равнопоставени на децата на а, родители с сключен брак. Мисля, че това трябва да се отстрани като недостатък. Благодаря. Господин Герика има думата. Госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Ако двама се карат, третият плаче. Това е добро описание на положението на децата при развод на родителите. твърдим, че а, доброто на детето се... А, висше интерес на детето е на първо място. И тук трябва да се преработи законодателството, особено в Германия. Множеството петиции а, относно работата на Агенцията за закрила на детето показва, че има нужда от а, а, изменения. А, аз самият а, съм а, а, съпътствал а, френска майка и нейната дъщеря през едно такова дело. А, от това, а, от тези реформи а, биха излякли полза както а, родителите, които са се разделили, така и бащите. А, а, на а, деца, които са в развод. Нека да го направим в полза на а, всички а, засегнати страни. Благодаря, господин Хризогонос има думата. Αύξηση του αριθμού των ζευγαριών διαφορετικών. Благодаря ви. Проблемът на международните двойки ни кара а, да търсим средства да разясним европейското законодателство относно компетентността, признаването и изпълнението на решенията по брачни въпроси и въпроси свързани с родителската отговорност, както и относно международното отвличане на деца. В момента е на лице правна несигурност и съдебните производства траят прекомерно дълго, което води до проблеми за семействата и в никакъв случай това не е в най-добрия интерес за децата. Това обхваща също и децата на бежанците. Нуждам се от специализирани съдии и специализиран персонал в областта на медиацията. Децата трябва да бъдат изслушвани от специализиран съд всички решения, които биват постановени, трябва да бъдат изпълнявани от европейските съдилища. Благодаря. Благодаря, госпожа Ферара. Една минута. Благодаря, господин, госпожо председател. Предложението за преработка на Брюксел 2А има и добри и лоши страни да се да се намали до максимум възможността за отличане на дете, по-големи наказания, защита на правата и интересите на децата. Това е основното, на което трябва да наблягаме, както и допълнително обучение на съответният персонал, както и об, информиране на семействата. Но, но това не значи обаче, че ще можем да бъдем наистина много справедливи. Има, има проблеми с въпроса с постоянното местообитаване е, и решенията, които взимат съдиите господин Лебретон. Благодаря, госпожо председател. Трансграничното отвличане на деца е сериозен проблем. Във Франция това засяга най-вече децата на а, двойки от Франция и Германия. Когато тези двойки се разделят, единият родител отвежда детето в Германия, дори френското правосъдие да отсъди родителските права на френския родител. Многократно Гражданите ни се оплакват от инертността на Европейския съюз. Радвам се, че тяхните безпокойства бяха чути. Доклада Звиевка е много добра стъпка напред. Предложението за намаляването на 18 седмици на срока за връщане на детето създаването във всяка държава членка на специализирани съдилища, специализирани в областта на отвличането на децата, засилването на централните органи в държавите членки също е отлична идея. Ето защо ще подкрепя доклада Виевка. Благодаря ви. Госпожа Ферагът, Естера Ферагът. Благодаря, госпожо председател. Наистина, конфликт, конфликтите в международните двойки са все по-голями, тъй като в момента има 6 милиона международни семейства в Европа и половината от тя завършват с развод. Имаме и много случаи за отвличане на деца. Е, Бр Брюксел 2А се обхваща точно тези проблеми и който до сега спомогна за е, съдебното сътрудничество, за е, но имаше и добри и лоши страни, имаше и напредък и трудни страни. Имаше трудности за връщането на детето, за защита на неговите интереси, при прилагане на екзекватурата и правната несигурност, както и много дълги срокове, ненужно дълги е, срокове, които водеха до, е, до много, е, много време отделяне от единия или другия родител. Така че преработването на този регламент има за цел по-ефективно приложение и за намиране на хармонични решения и най-вече да бъдат защитени върховните интереси на децата. Само по този начин Европа ще бъде по-близка до е, гражданите и ще защитаваме ефективно човешките права. Е... Госпожа Гутланд. Европа по-добре настроена към децата. Ето това е нещото, от което се нуждаем. Децата не трябва да изживяват по-дълбоки конфликти от тези, които са неизбежни за тях. За съжаление, в Европа продължава да има такива случаи. Има много международни семейства, повече от 16 милиона семейства имат трансгранични спорове. Стига се до отвличане на деца и в Европейския съюз. Тези деца се намират в истински затруднения. За това е нужно да се преработи европейското законодателство, за да се постигне по-добра защита на детето. Има прекалено много забавяния на процеса. Съгласна съм, че детето трябва да се намира в центъра на съдебните процеси и се радвам, че ще се гласува това. Радвам се, че регистрираните партньорства са част от това законодателство. Но комисията не е съгласна, а това са деца, които също трябва да бъдат подкрепени. Волята на детето трябва да е на централно място. Благодаря. Следващият оратор Борислав Шкрипък. Една минута. Уважаема госпожо председател, благодаря, че ми давате думата. Искам да благодаря на моя колега Зиевка за доклад, който взема под внимание и решава и международните случаи а, на а, развод. А, разводите винаги са изключително обременяващи за децата. А, когато родителите се карат вместо да обичат а, своето дете, трябва да бъдат изслушани и децата. Децата трябва да решат при кой родител да останат и в коя държава. А, когато биват отвличани деца а, през граница, проблемите са сериозни. Сигурен съм, че предложените за изменения на Европейския парламент са в посока по-добра защита на децата. Трябва да защитим и неродените още деца. Благодаря, госпожа Еви. Си, грация, президенте. Una moltitudine di cittadini europei. Благодаря, госпожо председател. Голяма част от европейските граждани използват петициите, за да ни информират за нарушаването на техните права. Това обхваща включително и нарушенията на родителската им отговорност и отвличанията на деца. В Германия се използва дискриминаторно съдебно производство спрямо родителите, които не са германци. Немското законодателство не дава възможност за сътрудничество. Тази ситуация трая прекалено дълго. Трябва да разнищим въпроса и да имаме истински съдебни решения в това отношение. Ако това продължава, ще продължим да живеем в една а, неоправдана несправедливост. Nagyon köszönöm képviselő asszony, és most másfél percre adom meg a szót Zamid Dimeknek. Parancsoljon. Ott fent, igen. Замит Димек има думата сега. Насевнаблю ли насигурау il protezioni Мисля, че всички сме съгласни за това, че защитата на интересите на децата е основно европейска ценност. За това трябва да се вземат необходимите мерки, когато става дума за трансгранични случаи. Ще ви спомена един случай, един малтийски баща, който получи родителски права от Малтийски съд, но но майката от, отвлече детето и, и напусна Малта. Така че това са наистина неща, които за засягат ежедневието на нашите граждани. Приветствам решението за съкръщаване на сроковете, въвеждането на медиация, както и мерките, свързани с за защита на върховния интерес на детето, което за нас е основният принцип. Благодаря госпожа Киничи за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Предложението за регламент, който обсъждаме сега, е съвсем навременно. Трябва да се промени законодателната рамка, за да се премахнат проблеми, които прекалено често се появяват при дела за брачни въпроси, при международни бракове Целта е да се защитят децата на родители от различни държави в случай на развод. И тук интересът на децата и слушването на децата е особено важно. Детето трябва да изрази своето мнение, както предвижда това международното законодателство. Нужно е да а, разполагаме с всички елементи, те да бъдат разгледани, за да се вземе решение в най-добър интерес на детето трябва също така да се избегне по-нататъчно травмиране на детето. Приветствам поставянето на срокове за връщането на отвлечени деца. Въпросът за правомощията и за компетентностите е много важен, за да има правна сигурност. Благодаря на докладчика и на колегите от комисия Юри. Благодаря, господин Радев. Има думата за минута и половина. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да поздравя и благодаря на докладчика господин Цвиевка за чудесния доклад радвам се че голяма част от измененията които предложих влязоха в окончателния текст на доклада. сега се надявам че въпреки консултативната роля на европейския парламент по този въпрос нашият глас ще бъде чут от съвета и предложенията ни взети предвид. считам че нашите предложения ще допринесат за по добрата защита на интересите на децата в процедурите по определяне или отнемане на родителска отговорност и при развод или раздяла на техните родители както и в случаите на отвличане на деца в съюза. в тази реформа ключово е засилването на сътрудничеството между централните органи на държавите членки. важен е и е въпросът за равното третиране на страните в производствата по развод и при отнемане на родителската отговорност. при международните двойки всяка страна трябва да бъде информирана в пълна степен и своевременно за всички предприети мерки на език който разбира напълно най важният момент от нашите предложения обаче засяга последователността във възпитанието на детето неговия етнически произход религия култура и език. по специално в случаите на дългосрочно настаняване на дете органите трябва винаги да разгледат възможността за настаняване при роднини и членове на семейството дори и те да живеят в друга държава трябва да се гарантира че родителите и роднините на детето могат независимо от местопребиваването си да имат редовни лични отношения с него. считам че регламентът брюксел iia трябва да гарантира запазването на суверенитета на държавите по отношение на националното материално право в сферата на родителската отговорност и да не налага чужди за дадената държава членка правоотношения в тази област. благодаря за вниманието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 Следих дискусията с много голям интерес. В Чешката република има много случаи на трансгранични проблеми с деца. Радвам се, че успяхме да преодолеем проблемите с забавянето на следствието, неяснотите в позициите на отделните съдилища. Всичко това се отстранява като неяснота в новото преработено, новия преработен регламент. Много добре е, че предвиждаме ясни срокове за съдебни решения, ясни правила за изслушването на децата, специални съдилища, които да са компетентни. Като практик с практически опит искам да благодаря на комисията и на докладчика. Вярвам, че тази преработка ще бъде много полза. Благодаря. Господин Лопес Агияр е следващият е, оратор. Господин комисар, е, ще има ли мъж... ще има ли а, мнозин, мнозинство, което да гласува решаването на този тъй важен и чувствителен проблем, свързан с а, разводите и най-вече с отвличанията на малолетни в Европа. Аз като бивш министър на правосъдието приветствам това, че постигаме наистина правна сигурност и че слагаме интереса, основни интерес на децата в центъра на всички процедури. В а, доклад на Комисията по петициите се подчерта се, се подчертават тези проблеми, които често са свързани и с насилие в семейството. При всички случаи подобни мерки обогатяват Европейския съюз и аз поздравявам, че постигнахме, се поздравявам, че постигнахме такова решение, господин Майк. И анадиатипост του κανονισμού 2201 του 2003. Благодаря, госпожо председател. Обсъждаме компетентността и признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси свързани с родителската отговорност и относно международното отличане на деца. В Комисията по петиции много често трябва да боравим с подобни случаи. Основно жалбите са свързани с немските съдилища. Бих искал да поздравя господин Герике, който обърна внимание на немските компетентни органи от необходимостта да се промени действието на немските съдилища. Много е важно децата да биват изслушвани, като им се вземе предвид тяхната специфика. Идеята за специализирани съдилища е изключително добра по този начин бихме могли да се справим с много от проблемите, възникващи от отвличанията. Předsedající, kolegyně a kolegové, možná, že bychom mohli vyslyšet hlas jediného dítěte, které je tady přítomno v sále. Госпожа Масталка, господин Масталка, не можахме да изслушаме едно дете, което присъства в залата, бебето на моя колежка. Това в кръга на шегата. Искам да поздравя моите колеги за чудесната работа. Действително има много повече международни семейства и родителската отговорност се определя по-трудно. Този регламент казва много за уреждането на трансгранични родителски спорове чрез по-добро сътрудничество на компетентните органи. Всяка минута се губи по едно дете през 2015 година имаше 160 хиляди отвлечени деца в Европа. И действително в сърцевината на предложения регламент стои доброто на детето. Радвам се, че нашия докладчик избра толкова ясен подход. Господин Ксила Тимус има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Необходимо е да има мерки за гарантиране на основните права на децата, както и държавите членки да могат да прилагат процедурите, които са им обичайни, а не чужди. време, обаче трябва да бъдем логични. Трябва да имаме съдебна подход. Какво ще правиме с, примерно, с мигранти, бежанци и, и хора, които, чието место живеене не е ясно. Но при всички случаи трябва да има все повече и по-задълбочено -по сътрудничество между държавите членки за защита на правата на детето. Госпожа Заборска. Пани председничка, пан комисар, снаха от... Госпожо председател, господин комисар, опитваме се да подобрим европейското законодателство във връзка с трансгранични брачни въпроси законодателният акт отчита компетентностите на държавите членки. Не смятам за приемливи четири предложения. А, признаването на видове партньорства, непознати за националното законодателство, а, също така смятам, че не е приемливо да се признаят и разводи по шарията. Ако този текст трябва да се гласува, аз не го, няма да го подкрепя. Госпожа Петир има сега думата. Тя е последният оратор. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Ежедневно хората в Европа се предвижват, включително и съпружеските двойки. Това означава, че се променя и компетентната държава членка. Не трябва да позволяваме е, да се прекрачва принципа на субсидиарност. Трябва да престанем да потъпкваме изключителните правомощия на всяка една държава членка в Европейския съюз. Ето защо, колеги, ви приказвам да гласувате против изменения 19, 21, 28 и 49. Ако бъдат приети тези изменения, ще стане така, че обществения ред в държавите членки няма да може да урежда родителската отговорност на родителите. Ще се намесим в материалното право на всяка държава членка. Това означава, че ще потъпкаме компетентността на държавите членки да законодателстват по отношение на обществения ред на тяхна територия. Благодаря, господин Полчак paní předsedající já jsem byl zde po celou. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа. А, присъствах на цялата дискусия. Уважаеми господин комисар, уважаеми господин докладчик, а, оценявам трудността да се намери а, златната среда. А, Регулират се процесуални проблеми, свързани с трансгранични разводи, Приоритетът ни трябва да е опазване на интереса на детето. Имаме нужда от ясни правила, имаме нужда и от бързи решения в рамките на предвидените срокове. Тези срокове се споменават в преработената версия на регламента Брюксел 2А. Също толкова важно е родителите да бъдат информирани за своите правила и задължения това ще бъде а, добре и за медиацията. Благодаря. Сега давам думата на господин Аврамополс от името на комисията. Скъпи колеги, още веднъж искам да ви благодаря от името на комисията, да благодаря на докладчика и да ви благодаря за това, че подкрепяте от регламент. Сигурни сме, че под българското председателство, за което това е приоритет, ще отбележим напредък по тази тема. Заключенията от преговорите ще бъдат много важни, защото ще помогнат на семействата да излезат от неприятни ситуации и ще защитат интереси на децата последствие ще бъдат прияти мерки, които да бъдат за постигане на тези цели. Благодаря ви. Господин Звиевка. Господин Звиевка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за изключително интересната дискусия при гласуването утре Европейския парламент ще сложи край на участието си в законодателната процедура. Но а, аз наистина се надявам, че доклада, който ще бъде прият утре по време на гласуването, ще се превърне в стимул за по-нататъчната работа на съвета. Нека да ви успокоя. Утре няма да се гласуват изменения по доклада ми. Доколкото знам, не са внесени изменения, така че ще имаме единно и поименно гласуване. Така че, ако все още не сте решили да подкрепите доклада ми, бих искал да ви приканя да го направите. Благодаря на всички, които ме увериха в своята подкрепа за утрешното гласуване. Дами и господа, целта на цялото това начинание е да се реши проблема на международните двойки. По никакъв начин обаче не се намесваме в семейното право на държавите членки. То се остава в техните правомощия. Нито моя доклад, нито Европейската комисия възнамеряваме да потъпкаме принципа на субсидиарност. Нека да ви обърна внимание на следното. Това ще бъде изпитание за а, нашето доверие в а, съдебната система на държавите членки. Ако разполагаме с това доверие, ще можем да го използваме, за да намерим решение за бъдеще. Благодаря ви, господин Звиевка. Това